Dear colleagues, um, if you would like to take your... Колеги, ако може да вземете места, вече можем да започнем. Съвсем скоро ще дойде съпредседателката и ме уведомиха, че можем да започнем. Много колеги желая да започнем, защото има и други срещи, както за колегите, така и за гостите, така и за посетителите ни. Госпожа Гарсия Перес, която ще се председателства, ще дойде съвсем скоро, защото това е съвместно изслушване между нашата комисия, Либе и комисията ФЕМ за жените, така че нека да преминем към днем. С ваше позволение ще започна с уводните думи. Както казах, ние ще разглеждаме много важна тема – съвместно изслушване между двете комисии ФЕМ и Либе – Става въпрос за присъединяването на Европейския съюз към а, а, Истанбулската конвенция за превенция и борба с а, насилието срещу жени. Искам да приветствам всички членове на комисията ФАМ на това съвместно изслушване. Както казах, съпредседателката съвсем скоро ще се присъедини. Искам да приветствам сътрудничеството между двете комисии. Това не е за първи път, че да провеждаме подобно съвместно изслушване и подобно сътрудничество в миналото се оказа изключително ефективно и плодотворно. Това е процес, който гарантира да работим по законодателни досиета и проекти по един много ефективен начин с обединени усилия особено когато става въпрос за трансгранични явления, случая и е, насилие срещу жени. И се надявам, че това изслушване ще поднови и ще задълбочи сътрудничеството между двете комисии. Както казах, ние, това е много важно присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция за превенция и борба срещу насилие, насилието срещу жени. Това е много важна тема. докато колегата а, а, пристигна. Ще приключа след малко и ще й дам думата. Колеги, ясно е за всички, че трябва да се положат повече усилия в тази област и нашата а, комисия участва пълноправно в целия този процес. Всичко трябва възможно да се направи срещу насилието, а, срещу насили... жени и момичета. В хода на преговорите на ЕС към конвенцията две комисия изготвиха общ съвместен междинен доклад участвах, работихме също така с всички представители на всички институции, за да постигнем най-добри резултати за Европейския съюз. сега ще дам думата на моя съпредседател, госпожа Гарсия Перес, която да представи своите уводни думи от името на комисията ФАМ. Благодаря, господин Моралес. От името на комисията ФАМ аз искам да кажа а, колко съм удовлетворена от първото, за първото съвместно изслушване а, по този това толкова важна тема и присъединяването на ЕС към Истанбулската а, конвенция. Комисията ФМ, разбира се, е посветила много работа а, по тази тема. Тя е съществена за нея и ние от дълго време работим. Сътрудничеството между нашите комисии винаги е било а, чудесно, особено по тази тема. Особено по времето, когато беше изготвен доклада Парванова. Затова смятам, че и наш, нашите докладчици отново ще е, изготвят един чудесен доклад. И ако сте съгласни, непосредствено ще дам а, думата на нашия първ гост. Това е госпожа Добравка Шимонович. Съжалявам, ако погрешно произнасям името. Тя е, е специален докладчик на ОНЕ по е, насилието срещу жените. Госпожа Шимонович е, беше назначена за специален докладчик на ОНН и работи от 2015 година към съвета на, по човешки права на ОНЕ. Благодаря ви. Първо бих искала да благодаря на двете комисии за поканата им да присъствам на това изслушване, посветено на присъединяването на към Истанбулската конвенция. Аз съм първият специален докладчик на ООН за насилието срещу жени. Аз съм от държавата членка, от Харватия. За мен е чест да а, ви запозная с а, моята работа по темата и да а, от моя глобален мандат да а, разгледам тази темата. Този мандат беше създаден през 1994-та, за да се включи всъщност насилието срещу жените в а, а, програмата на ОНЕ за човешки про, про, а, права. Доста дълъг път изминахме и сега, към, към момента, всъщност това е престъпление. Насилието срещу жените е инкриминирано и е включено в програмата за човешки права на ООН, както и в стратегията за 2030 година и устойчиво развитие. Този мандат предоставя изготвянето на тематични и конкретни за страните доклади като разглежда причините за насилие срещу жените на национално, регионално и международно ниво. Ние използваме глобални инструменти, като конвенцията СИДО, както и регионални инструменти, като Истанбулската конвенция. И аз съм за ратифициране на тази конвенция и пълното й прилагане. В качеството си на специален докладчик на ООН бих искала да представя моето виждане. Присъединяването на ЕС към тази конвенция дава много силен сигнал срещу това явление, което би следвало да бъде премахнато от нашето ежедневие. и смятам, че това присъединяване ще ускори ратифицирането, тъй като държавите членки все още не са приключили процеса, но и други държави членки, които не са а, държави членки на ЕС. Това е един прецедент за Европейския съюз, имайки предвид на Конвенцията на ООН за стабилност и Европейският парламент съответно изготви препоръки Бих искала да подчертая, че всички държави членки са страни членки по конвенцията СИДО. И това са инструменти, които се взаим, взаимно се допълват. Истанбулската конвенция и конвенцията СИДАМ. Аз от 12 години съм председателствала и била член на а, комисията към СИДО. От 2006 до 2008 година работих всъщност в една работна група, която предлага изготвянето на конвенция за елиминиране на това явление, насилието срещу жените. И след това всъщност бях председателствала работната група, която изготви проекта за Инстанбулската конвенция. Искам да подчертая, не, да кажа нещо за СИДО. Там също се говори за дискриминацията срещу жените, като се включва и това явление. Насилието срещу... Но в Истанбулската конвенция всъщност конкретно се подчертава, че насилието срещу жените е престъпление. И двата, двете форми дискриминация трябва да бъдат премахнати. И като резултат ратифицирането на Истанбулската конвенция от ЕС смятаме, че ще се ускори процеса за равенство между половете и за елиминирането на това престъпление. Ние всъщност подписахме една съвместна декларация с всички останали платформи и механизми, права на жените, и така нататък. Мисля, че е, би, би следвало да разполагате с тази декларация или поне може да я намерите на, на моята веб, е, интернет страница. И в тази декларация ние отбелязваме кои са настоящите проблеми, насилието срещу жените и призоваваме всички жени да е, положат усилия за превенция, борба и наказателно преследване на това явление. Към момента, сега тук, искам да насоча вниманието си на няколко въпроса. Приемане, прилагане на всички регионални и международни договори и конвенции за правата на жените. И искам да подчерта още веднъж ролята на конвенцията СИДА и Истанбулската конвенция. Комисията по СИДА а, изискват отчети, доклади регуляр, а, на регуляр, в регуляр, регулярни доклади от всички а, членки. Но съществува обаче пропуск между а, приемането и прилагането на международни стандарти. Но ратифицирането на Истанбулската а, конвенция, според нас, ще а, раз, запълни най-голямата гилия пропуск между международното право и конкретно правата на жените. Трябва действително Истанбулската конвенция да бъде приложена и е, от всякъде, особено защото това е много сериозно явление насилието срещу жени и момичета във всички държави членки. Какво означава и включва моя мандат? Миналата година на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, аз призовах всички членове на ООН да изготвят един наблюдател, както има наблюдател на жените, наблюдател върху това явление. На, на глобално. Basically, I have called all states to collect Призовах, разбира се, всички членове да събират информация, да публикуват доклад а, относно избиването на жени victim, sex of perpetrator, and the most importantly, като в тези явления, където става въпрос за убийство на жени, би следвало да се посочват кои са извършителите на действието. И тези доклади могат да бъдат изключително важни. И съответно да се анализират всеки един случай на убийство на жена. Винаги имаме конкретни житейски истории брутално насилие спрямо жени, техните а, е, а, е, деца, например, от а, е, а, техни съпрузи. Всички тези случаи, които анализираме, показват какви са пропуските в национално ниво а, за защита а, на тези жени. Аз съответно ще представя моят моя доклад и съм го представила на на, О, общата коми... на, на, на ООН. Наскоро бях в а, Аржентина и омбудсмана там ми каза, че всъщност те ще създадат обсерватория за убийствата на жени. Неонаменос е много силно движение, което а, а, работи в тази посока никой повече означава това. Освен това, в е, омбудсмана на Геор... Геор... Е, Грузия казаха, че ще е, създадат подобна инициатива. Но какво искам да кажа с всичко това? Нуждаем се от официални данни и техния анализ, за да можем да имаме по-ефективна превенция. Искам да ви попитам нещо. Колко от вас във вашите държави членки събирате официални данни относно тези явления – убийства на жени и насилие срещу жени. Както казах, ние ще изградим а, обсерватория за а, убийства на жени в рамките на ООН. Като членове на Истанбулската конвенция, ние ще подмогнем всички жени и момичета в Европейския съюз да живеят спокойно, и се надявам, че евродепутатите могат да имат сериозен принос, за да гарантират техните права. Благодаря, госпожо Шимонович. Сега ще дам думата на госпожа Тина Астола, генерален директор на, в Европейската комисия, генерална дирекция правосъдие, потребители и равенство на половете. С вие сте наистина много категорична в това, че програмата за равенство между половете може много да помогне. и помогнахте също в целия преговорен процес Европейския съюз да се присъедини към Истанбулската конвенция. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми дами и господа. На първо място искам да благодаря на Европейския парламент за подкрепата на предложението на Комисията за присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, подкрепа утвърдена и миналата седмица в пленарна зала в Страсбург. Знаем, че насилието срещу жени е жестокост, съществуваща от много време и застрашаваща живота на жени и млади момичета ежедневно. Така че трябва да действаме сега. Бе направено проучване от Агенцията за, основни, е, за основните права през 2014 година и цифрите от него са средните, следните. Всяка трета жена е била е, предмет на физическо или сексуално насилие и над 50% от жените твърдят, че са били предмет на сексуален турмоз от 15 годишна възраст нататък. Докато тези проблеми продължават да съществуват, големи части от населението ще продължат да бъдат изключени от пълното си участие в социалния и економическия живот на обществото и това ще е, ощети цялостното общество. Насилието, основано на пола, както е посочено в проучването от миналата седмица, показва, че има още много какво да се направи, за да се променят нагласите спрямо това насилие. Ето защо предлагаме Европейския съюз да се присъедини към Истанбулската конвенция това на фона на разумна политика и законодателна рамка, за да може политическата рамка да гарантира едно и също тълкуване на законодателството в тази област. Освен това, трябва да изпълним международните ни ангажименти за по-голяма видимост и взаимодействие на международни форуми по тези въпроси. Комисията направи предложението си за това Европейския съюз да се присъедини към конвенцията през март месец и от тогава се съсредоточаваме върху конструктивна дискусия с съвета, за да се утвърди предложението за решение на съвета за присъединяване към Истанбулската конвенция. Миналата седмица на пленарно заседание в Страсбург представителя на словашкото председателство каза, че има голям напредък по преговорите и приветстваме амбициозността на председателството да се е, одобри решението за подписване по време на това председателство. Въпреки това съществуват някои правни неясноти относно приложното поле на присъединяването и те трябва да бъдат уточнени. Конвенцията включва изключителна компетентност на Европейския съюз, поделена компетентност, както и изключителна компетентност на държавите членки, особено в областта на материалното наказателно право. Всички държави членки трябва да се присъединят към конвенцията не само по юридически причини, но и за да се постигне основната цел, а именно да се предизвика промяна в живота на жените в Европа. Конвенцията ще стане част от европейския правен ред и като такава ще стане част от правния ред на всяка държава членка. Следователно, европейското право трябва да се тълкува в светлината на конвенцията, което предполага една перспектива, вземаща предвид пола при тълкуването, например, на директивата за правата на жертвите. Конвенцията и тази директива а, са единодушни по отношение на предоставянето на услуги за подкрепа, но в някои, по някои въпроси разпоредбите са по-конкретни. Например, когато се съдържат ангажименти за предоставяне на безплатни а, горещи линии за помощ, работещи нон-стоп. И по отношение на насилието на жените, важен аспект, който да гарантира, че жертвите се осмеляват да напуснат партньора си, упражняващ насилие, е необходимо насилието да се признае като важен елемент и важни критерии при преценяването, особено в особено тези трудни ситуации. В областта на обежището Истанбулската конвенция ще оформи тълкуването на условията за прием и държавите членки, които не са ратифицирали конвенцията, също ще бъдат обвързани от съответните правила. Затова работим, за да постигнем съгласие по за, по ангажимента на Европейския съюз и подписването на конвенцията. Така че вашия призов за присъединяването към конвенцията, изразен миналата седмица, е много важен и своевременен. Комисията ще продължи да работи с парламента по всички етапи на процеса. Освен това, След като Европейския съюз включи конвенцията, правилата по, в нея за националните парламенти ще се прилагат и за Европейския парламент, т.е. той ще трябва да проследява изпълнението на правилата в конвенцията. Както комисар Юрова каза в Страсбург миналата седмица, комисията за даде началото на година за нацеленасочени действия за борба срещу насилието на жени, с цел да се привлече повече внимание на европейско ниво и да се отбележи напредък. Това не е просто една кампания за повишаване на осведомеността. Нашата цел е да приобщаваме, да ангажираме и подкрепиме всички заинтересовани страни, професионалисти и НПО в борбата срещу този проблем. Пред това включва инициативи на местно ниво, национално ниво и на европейско. И този децентрализиран подход, тези колективни усилия със сигурност имат добавена стоеност за Европейския съюз, тъй като подсилват местните, регионални и национални усилия. Това се вписва в последователните ни усилия за мониторинг и, е, когато е необходимо, гарантиране правоприлагане на европейското право за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и тяхната закрила. Комисията работи за разработване на политики и законодателства по съответните портфейли, отчитащи въпроса е, за конкретно този тип насилие. Искам тук да подчертая, че ситуацията на жени и момичета предвид миграционната криза е въпрос, на който да обърнем специално внимание. В момента преразглеждаме системата за обежище на Европейския съюз и се взема предвид Истанбулската конвенция, за да се предприеме подход, вземащ предвид пола. Имаме и план за действие за пола, за външната политика, включващ конкретни действия за борба срещу насилие, като например женско генитална мутилация, женско, женско обрязване, извън, включително извън границите на Съюза. И е, в заключение ще кажа, че комисията благодари на парламента за изразената подкрепа за борбата срещу насилието на жени. Ще продължим да работим в нашия интензивен и конструктивен диалог по всички аспекти. Благодаря ви. Благодаря, е, госпожо Астола. Сега ще представя следващия оратор господин Филчик, председател на работната група по основни права, граждански права и свободно движение на лица от Словашкото председателство. Имате думата. Благодаря. Благодаря, дами и господа. Радвам се да съм тук днес и да се <clears throat> обърна към двама с докладчици. Говоря в качеството си <clears throat> на подготвителният орган на, съвета, който изработи Истанбулската конвенция, когато тя бе внесена. Имаше два предложения за решение на съвета. Първо за подписване и второ за сключване от страна на Европейския съюз, макар и председателството да направи похвална работа по това <clears throat> дело до и предишното до юли месец, когато ние поехме, дискусиите се въртяха около въпроса за разпределение на компетенции и приложното поле. И двата въпроса са взаимосвързани председателството внесе на, за държавите членки един документ за обсъждане, чиято цел беше да разгледа някои от тревогите на държавите членки и на комисията, като зададе един набор от въпроси, целящи да се види точно каква е, какво е становището на държавите членки ние помолихме правната служба на съвета да изготви форма официално правно становище по отношение на изключителните компетенции на Съюза които са залегнали в разпоредбите на Истанбулската конвенция. И това становище излезе през ноември. И след от тогава ние работим усилено, за да включим всички държави членки а, с предложение да се присъединят и да подпишат конвенцията. Сега се подготвяме за последното заседание в рамките на нашето председателство в четвъртък и петък тази седмица, когато те ще бъдат а, обсъдени и очакваме становищата на държавите членки. Предварителното ни планиране бе да постигнем договорено за подписване до края на до изтичането на нашето председателство. Ние отпращаме едно мощно послание за политическа воля да ускорим борбата с насилието, с политически и правни инструменти. Благодаря много. Благодаря, господин Филчик. Преди да въведа и докладчиците, разбирам, че Искате да представите една... И вие ли искате да се изкажете? Добре, казва председател. Ако обичате. А, а, казвам, добре дошли на 50 младежи, млади посетители от Швеция. Добре дошли. така, колеги, последната част от изследването, от изслушването тази сутрин, да изслушаме двама са докладчика по, тази важно, по това важно дело и ще започнем с Анна Мария Кораца Бил. Даваме им и на всеки от тях по 5 минути, така че да имаме време за изказвания от страна на членовете на парламента. Ако имаме време, можем и пак да дадем думата на ораторите, но все пак нека да се ограничат в тези 5 минути. И а, представям нашите двама съдокладчици. Първо госпожа Кораца Бил. Благодаря, Кол. Много се радвам да съм тук на това изслушване по време на словашкото председателство. Също така, най-вече защото трябва да обединим усилията си на всички институции. А, ние това, което започнахме с Кристин, беше една обща резолюция а, и постигнахме огромно мнозинство в парламента, огромна подкрепа, което а, наистина е радващо и това ни дава сили да продължим за, да работим за бъдещето присъединяване към конвенцията и ратифицирането и от държави членки, от всички държави членки, а също така за нейното изпълнение. За какво става дума? Говорим Тициана, например, една млада жена, която се самоуби, тъй като разпространиха интимни сексуални картини, снимки. Тя се опитала да ги махне, но не е могла. друга една млада жена, която пък е била изнасилена в една туалетна, била е пияна в дискотека и тези снимки по социалните медии ги е видяла и не е могла да преживее това. Толкова много подобни истории има, толкова многобройни са и всяка една от тях е провален живот, травма, мъка. И в социалните медии това е една нова пандемия, глобално явление, което до, надгражда над факта, че в къщи хората, у дома хората продължават да бъдат бити. На 21 ноември бе деня за борба срещу насилието над жени. И точно тогава една жена бе у, отдушена от своя съпруг пред двете и малки деца. Такива неща се случват днес в Европа и дори на публични места жени отиват е, да, в плувни басейни и се опасяват, тъй че в банята могат да бъдат изнасилени. Страх е да отидат на музикални фестивали, защото и там а, може да стане същото. 24 часа, 7 дни в седмицата, така че насилието на жените не е частен въпрос. Това е сериозно престъпление и то е широко разпространено. Аз посетих а, приюти в Гърция, много добри приюти, финансирани от Европейски съюз и в Швеция също. Искам да поздравя да поздравя всички тези участници в гражданското общество, които се грижат за жени и момичета, които са принудени да напуснат домовете си, защото там живота им е, е бил застрашен. Те им помог, помагат да възстановят достоинството си и така да се върнат към живота, към нормален живота. Трябва да кажем не и на сексизма, да насърчим една култура на уважение към жените, към момичетата, да премахнем едни лоши стереотипи по отношение на жените. Искам също да кажа, че силето на жени, за да се бориш с него, трябва усилие и за, за борба сред а, а, мигрантите. Те трябва да спазват нашите а, закони. Това трябва да им а, кажем. Някои колеги от крайната десници свежда целият въпрос, а, който съществува в а, Европа от много векове, а, и то сред белите го свежда до един а, миграционен проблем. Тази стигматизация, това осъждане, искам ясно и високо да го кажа, не е правилно. Господин председател, в а, това голямо мнозинство а, кой гласува против, кой се въздържи, никой. А ние искаме да предотвратим насилието на жените, да защитим на жертвите, а, да се приборим с това схващане на а, крайната десница, срами за Швеция, например. А, какви са причините? Нека да се вгледаме. Какво се видява в този дебат миналата седмица? Важно е не само а, да хвърлим вина върху тези 40 държави членки, които не, при, не се присъединиха към конвенцията. Става дума за идеология. Ние а, питаме, а, напомням на всички, че Истанбулската а, конвенция не значи а, някакво налагане на задължение на държавите членки. Това е съвета на Европа. Тя е негова конвенция. Първият а, правен документ, който криминализира насилието. И пак той е, така да се каже, отвлечен и употребен а, от а, а, хора, които искат да ни кажат а, те как а, гледат на нещата. Експертната група в съвета на Европа а, разгледа държава по държава как ще бъде, дали ще бъде ратифициран и какви са, резерв, какви са резервите, защо и ние призоваваме комисията да започне всеобщ а, диалог, и то структуриран, непрестанен диалог с държавите членки. Разбирам, че има проблеми с а, м, тълкуването на конвенцията по въпросите за компенсациите, за, рези, за местоживеене. Това вече бе спомената по въпроса за статуса на ограничения. Да говорим за всичко това открито. Нека да не си крият, не си крийте резервите. Ние сме в един диалог, не си криете резервите. Трудно е, господин председател, обаче да разбера идеологическото противопоставяне, което се базира на на пол. Ще прочета какво казва конвенцията. Пол означава и чуйте на английски какво цитира госпожата. That... Някои хора смятат, че това е една невярна, погрешна дефиниция, която прокарва пътя за антикатолиците, антисемейните хора а за мен е това е по-скоро злоупотреба с тълкуването и пак с а, цел да се дискриминират а, а, хората с а, друго а, сексуална ориентация. Но никой не ни казва защо. Ние сме открити за всякакъв диалог, но трябва да направим нещо срещу насилието. Става дума за насилие, говорим за насилие или е по-важно да се прави едно неправилно а, тълкуване на базата на идеология, каквото срещаме и каквото чухме в пленарна зала миналата седмици. Това не е, на мен не ми е ясно. Сега да видим какво казва. Насилие базирано на пол означава, че това е насилие срещу жена, защото тя е жена. И това засяга а, всички жени. За какво говоря? Говоря за мъже, които насилват жени. Поради а, а, а, усуетени амбиции, поради ревност и какво ли не още друго. Говорим за мъже, които не признават факта, че жената може да е силна, модерна, да може да прави избори или дори да го напусне. Ето за това говорим. Така че нека да обединим усилията си и ние призоваваме на държав, държавите членки посредством резолюцията да изпълнят а, заповедта за а, защита а, на а, беженците, да ретифицират конвенцията и да ускорят а, нейното ратифициране от Европейския съюз. И накрая искам да кажа, че а, заедно с Барбара Матера, която е докладчика, в комисията Либе. Ще продължим да бъдем изцяло ангажирани с това дело. Във втория са докладчик, моля. Съдокладчик е Кристин Рево Далон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на съпредседателката. Мисля, че е особено добре, че нашите две комисии се обединиха, за да доведе това искане за присъединяване до резултат. Много се радвам, че съвета, комисията, ООН са обединени за да се борим срещу насилието на жени. Ще е, използвам думите на генералната дирекция от комисията, за да преодолеем насилието на жени в Европа. А, преди няколко дни беше Международния ден срещу насилието над жени и вие всички, които знаете тук, е, които сте тук, знаете, че това не е въпрос на един ден, а на борба цяла година. И всички сме засегнати от проблема, не само жените и момичетата. Мъжете и момчетата също трябва да участват в този процес, за да се промени е, менталитета относно ролята и мястото на жените. Това насилие е в резултат от структурно неравенство между мъже и жени и множество видове дискриминация срещу жени. Някои мъже смятат, че физическото, психи... психичното насилие над жени не е престъпление, а е нещо нормално. Защото тя го е, си го е изпросила. Защо? Защото е жена. Това са неприемливи нагласи, които обаче съществуват и включително тук в Европа. Като резултат много жени, които са жени, жертви на насилие не се обръщат към полицията, за да съобщят за насилие и е, продължават да търпят. А извършителите не са притеснени. Броя на наказателни преследвания за такива насилия е твърде нисък. Трябва да припомним, че някои жени са изложени на по-висок риск от насилие, особено поради сексуална ориентация, идентичност, възраст, е, увреждания, происход или пък ако имат статут на мигранти, бежанци или лица, търсещи убежищо. И тук искам да благодаря на колегата Бъл заради за чудесния доклад, който приехме тази пролет всички видове насилия, извършване срещу всички жени и момичета, ни карат да реагираме спешно. Европейския съюз иска да даде на жените едни и същи е, права и това е ангажимент, който да засилим. Още повече, че сме установили, че закрилата на жени срещу насилие е различна в различните държави членки. Борбата срещу насилието на жени няма да има реални резултати, ако нямаме глобален подход срещу ем, насилието, закрила на жертвието, преследване на извършителите и съответните мерки за изпълнение. Така че необходими са ни изчерпателни юридически решения, но и действия в социалната сфера, образованието, здравеопазването или културата. В рамките на това компетентните органи на държавите членки, сдруженията и неправителствените организации, както и местни и регионални организации също трябва да сътрудничат. Този подход е и в сърцевината на Истанбулската конвенция, която е правно обвързваща и действа на редица нива борба срещу дискриминацията, превенцията, наказателно-правни мерки, закрила на жертвите, конкретна закрила за деца и бежанци и лица е, търсещи убежище, които са жени. Изключително важно е всички държави членки да ратифицират този амбициозен международен договор за предотвратяването и борба срещу насилието на жени. И Европейския съюз като цяло да се присъедини към нея паралелно с това, защото той ще има компетентност е, в много области, които попадат в приложното поле на конвенцията. Парламента с голямо мнозинство, както каза Ана Мария, е, прие предложението за присъединяване миналия четвъртък. Крайната десница не одобри това предложение, както често се случва. Знаете какво казва Марин Люпен във Франция в президентската си кампания, че тя е основната защитничка на правата на жените, но действителността е друга и трябва да го казваме. Европейския съюз трябва да ратифицира възможно най-бързо конвенцията, тъй като тя ще предостави европейска правна рамка за борба срещу насилието над жените и насилието основано на пола. Борбата срещу насилието над жени и борбата за защита на правата на жените. Не трябва да се ограничи само до действие на само една държава членка и на отделната държава членка. Европейския съюз като цяло може да има много важна роля, може да бъде координатор и да предоставя повече данни за това притеснително явление. Статистики, които днес са ни известни. Равенството между жени и жени и зачитането на правовата държава са част от тези основни принципи. За да не бъдат те лишени от смисъл, трябва да ги приложим на дело чрез амбициозни мерки. До година ще приемем един междинен доклад по собствена инициатива, на която, чрез който да дадем приоритет на това досие и ще покажем как присъединяването на Европейския съюз може да внесе огромна разлика. Освен това ще поставим акцент върху мониторинга и ролята на конвенцията и на Европейския парламент в изпълнението на конвенцията. Ратифицирането е едно, при практическото приложение е друг приоритет и за това са ни необходими съответните ресурси и огромна политическа воля. Освен това, директива за предотвратяване и борба срещу насилието над жени ще е следващия задължителен етап. Директива, която в най-бързи срокове да транспонира Истанбулската конвенция на европейско ниво и да предостави по-добър контрол над изпълнението и в държавите членки. Присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция ще позволи равенство между мъжи, мъже и жени, макар че остава голям път да извървим, не може да се оказваме по средата и да останем е, с кръстени ръце. Ние трябва да преведем ангажиментите си в конкретен, е, в, конкрет, в действие в конкретния живот и поздравявам комисията с, за ангажираността си, както и съвета за усилията, за да може бързо да се предложи Европейския съюз да ратифицира Естанбулската конвенция. Благодаря. Gracias, Bonfoy, como... Много ви благодаря, госпожо Бонфуа. Знаете, че в 12.30 трябва да напуснем залата. Преводачите се съгласиха да ни напуснат с 10 минути по-късно, за което им благодаря. Сега имате право да се изкажете. По една минута за всеки изказващ се, за да могат всички е, да получат възможност да говорят. Госпожа Бесер. Ви благодаря. Времето ни притиска, а темата е изключително важна. Става въпрос за ратифицирането на конвенция, която вече е ратифицирана от доста други държави. Аз ви моля да продължим дебата след обедната почивка. Моля ви. Не бива да приключим дебата тук, защото се нуждаем от пропорционалност между тези, които се изказаха, ораторите и които задаваме въпросите. Председателката не може, за съжаление. Не можем в 15 часа да продължим нашето изслушване, защото всъщност самата комисия, всяка комисия си има дневен ред. Ние имаме нашия дневен ред, комисията ФАМ, комисията Либе има собствен дневен ред, трябва да се опитаме наистина да използваме, да работим в обстоятелствата, които имаме. Всеки ще се изказва по една минута. И разбира се, ще имаме предвид за бъдеще, когато организираме бъдещи изслушвания. Една минута. Да, благодаря ви за темата, която сте избрали. Присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция две години по-късно след влизането и в сила. Радвам се, че не само евродепутатите, но и комисията полагат усилия а сега и вече и съвета се раздвижи и всички ние сме на едно мнение. Трябва да се ратифицира. Това въжи за целия Европейски съюз. Искам да благодаря на двете докладчици за тяхната работа до тук. Позволете ми да ви припомня, че Истанбулската конвенция е правно обвързваща за всички, които я подпишат. Тук става и за други случаи. Наказателно преследване на, на а, това явление, както и наказателно преследване на извършителите и а, а, спомагачите. Благодаря ви. Thank you very much for this uh, speech. Um, I joined the whole... Благодаря за темата, която избрахте. Благодаря ви за това, че поменахте някои конкретни случаи. Аз съм се занимавала с темата ужасни истории, насилствени бракове, уредени бракове и така нататък. Много са явленията. Но от една страна темата е сложна, от друга страна не бива да забравяме и, и идеологията, която води до тези явления. В тази конвенция обаче малко се помага, малко е направено, например, страните, които вече са подписали, ратифицирали конвенцията, като Турция, какво се е, е направило повече до момента за подпомагането на жените. Има много законови спънки. 40 е, страни са против тази конвенция. Всички знаем кои са. Може би е добра идеята да се изготви една альтернативна конвенция. Искам да попитам господин Филчек, защо Словакия, която председателства Европейския съюз, притиска държавите членки да ратифицират конвенцията. Това е противоречие. Словашката декларация за независимостта на държавите членки в Европейския съюз по етични и културни въпроси. Тази декларация е приета през 2002 година. Защо министъра на правосъдието започна диалог с различни НПО и искаше да започне такъв диагноз за ратифициране на конвенцията. Защо не започне? Никой от правителството всъщност не предприема никакви инициативи. Освен това, католическата църква в Словакия пропусна възможността да, е, т.е. не получи финансиране от регионалния фонд, защото именно тя настояваше за а, присъединяване към конвенцията. Ние уж сме обединени. Така ли е? Госпожа Бьорка има думата. Благодаря. Благодаря на двамата доклад, двете докладчици от двете комисии за техния ангажимент и за работата по доклада. На... Нашите предходници но двете комисии, нашите предшественици работеха също много по, тези, по тази тема за съставянето на един механизъм. Наистина неравнопоставеното етатиране на половете е сериозен въпрос и смятам, че ратифицирането би било добро решение. Ще се спра на няколко проблема, които са отразени а, в а, доклада, както и госпожа Кунева ме помоли въпроси, които не са включени в доклада. Бихме желали той да бъде цялостен и да отразява а, на ситуацията пълно. Например, недокументирани жени или жени, които нямат а, документи или, или всъщност жени, които нямат а, документи, нямат а, законови документи за пребиваване. Те не е, докладват тези е, случаи. Или, например, това са е, роми жени или а, жени мюсулмани, които са жертва на исламофобия. Увеличава се насилието срещу тях. Разбира се, насилието срещу лесбийки и трансперсонални. И това е нашата задача тук, да имаме един цялостен подход, да откриваме, например, противоречията. Ние можем да ам, подпишем, да ратифицираме, но продължаваме а, всъщност да работим а, по темите за а, беженците и а, търсещите обежище и да пренебрегваме правата на а, жените в тези категории. Така че а, тук държавите членки трябва да изпълнят своите ангажименти крайна сметка, все пак, е, ние се нуждаем от европейски правен инструмент, за да се елиминира това явление насилие над жените. Благодаря още веднъж на докладчиците. Благодаря, госпожо Бьорг, Госпожа Ринка. You, um, post... Благодаря, госпожо е, председател. Искам също да задам въпрос на представителя на словашкото председателство, защото искаме да разберем какво сте направили и да убедите държавите членки, които блокират е, ратифицирането. Виждате, ОНЕ а, а, препоръчва ратифицирането. А, голямо мнозинство в а, Европейския парламент е за ратифициране. Искам да попитам, какво вие правите като словашко председателство с тези държави членки, които се възпротивяват към момента? Може би, а, както, както чухме, а, докладчиците, те са имали индивидуални лични контакти с представители а, от тези страни, които не желаят да ратифицират и мнозинството в тези страни е за ратифициране. Председателката. Благодаря ви за кратките въпроси. Наистина ще прекъсвам, ако а, надвишите. Стратегията за равенство между половете, комисията беше против. Сега съветът е този, който натиска спирачката. Ние, жените, всъщност в Европарламента са тези, които се молим. Ние сме молителите. Молим се за стратегия, ние получаваме. Молим да се ратифицира Истанбулската конвенция? Не става. Това е големият въпрос. Ще се ратифицира или не? Волята на жената се пренебрегва. И това е фор на структурирана насилие, дори и тук в Европейския парламент. Ние изразяваме ясно волята на жените и ние представляваме обществото. Господин Дурек, една минута, моля ви. Да, благодаря ви. Мален Бьорк говореше 2, мину... 2 минути и 15 секунди. И аз искам да говоря толкова дълго. И искам да подкрепя казаното от госпожа Шименович. Ние следва да изпратим силен политически сигнал и послание, но в рамките на действащата правна рамка. Ние имаме разпределение на управлението на силите на правомощията? Половината ли ще се наложат, които са за е, ратифициране, или другата половина, които се възпротивяват? Тук става въпрос за правен империализъм, който не отчита правата на жените и тяхната защита. Например, не може тази конвенция да се ратифицира от Германия и от половината държави членки, и това да се разглежда като толерантност. Така ли е? Така ли го разглеждате вие? Вторият ми въпрос е към комисията. В договора от Мастрих, когато беше подготвен договора за Европейския съюз, както и в последвалите е, преговори за ново присъединилите се държави членки, темата за насилието над жените беше разглеждано не в главата човешки права. Защо? Нали така? Ако смятате нещо против, потвърдете го тук. Не става въпрос за сигурността на жените. Става въпрос Европейския съюз да има инструменти, които да се наместват във вътрешната политика на държавите членки. Благодаря на Кораца Билд за двата примера. За момичетата, трагичната съдба на тези момичета. Това показва колко противоречиво е нашето поведение. В член 4 се говори за традиция. Традицията трябва да се премахне. В Германия, в определени среди, все още се а, практикуват все още се практикуват уредените насилствени бракове. Намесва се госпожа Перес. Моля ви, спазвайте времето или ако не, тогава другите двама в списъка за изказване няма да се изкажат. Госпожа Петит, имате думата. Една минута, моля ви. Да, благодаря, госпожо председател. Ако господин Юрек иска да продължи, ще му дам моята една минута. Можете да вземете моята минута. Председателката е тази, която определя кой ще говори. Ако вие не желаете да се изкажете, следващия оратор ще се изкаже и тогава приключваме. Госпожа Вишневска. Да, благодаря, госпожо председател. Много нервна стана атмосферата. Тук протестирам срещу вашия начин на председателстване и за това, че ограничавате възможността да се изказваме по толкова важни въпроси. Истанбулската конвенция е социален инженеринг. Защо? В тази конвенция не се идентифицират нито причините, нито опасностите, и, а, които пораждат това явление. Тук става въпрос за а, социални а, медии, за наркотици и така нататък. Всичко това е изключено от обхвата. Освен това е погрешна диагнозата за източниците на насилие. Ами, тук се изключват типичните роли на мъже и на жената в общества, на бащата и на майката. Не се упоменава недискриминирането на ЛГБТ. Дискриминират се тези, които се намират на християнския извор. Аз съм против насилието и трябва да се говори за този проблем – полската правна уредба поне гарантира същите права и защита, така както конвенцията и Агенцията за човешки права. И решенията в Полша се прилагат са много по-ефективни, отколкото тези, които се предлагат в конвенцията. Тези конвенции е социален инженеринг. Como podrán ustedes comprender, eh, esta presidencia eh, distribuye los tiempos... Eh, de... Ще ме разберете, каза председателката, че трябва да се опитам максимално справедливо да разпределям времето за изказване. Тези, които са помолили за думата, трябва да я получат. Е, изказване, по, едно изказване по една на, на политическа група. Госпожа Банфла има думата. Мисля, че някои от изказалите се тук не представляват мнозинството в Европейския парламент и слава Богу, защото когато говорим за зачитането на правовата държава в Европейския съюз и то на правовата държава по отношение на жените, тук това е една политическа битка, но може да разчитате на мнозинството депутати в Европейския парламент да водят тази битка. И не е въпрос на суверенитет да се гарантират права на всички жени, независимо от това къде се намират в Европа. Последното изречение, госпожа Шимонович. Благодаря. Ще се опитам да обясня връзката между СЕДО и Истанбулската конвенция. Всички държави членки са ратифицирали СИДО и там се съдържат 16 члена, които предвиждат задължения е, различни от тези в Истанбулската конвенция. А конвенцията е една пътна карта. Това е важно, за да се отбележи бърз напредък с преодоляването на жени, насилието срещу жени. Нещо положително. Наскоро министър-председател на Харватия обяви, че Харватия ще ратифицира Истанбулската конвенция и мисля, че всички останали държави членки ще направят същото, защото задълженията вече присъстват в конвенцията СИДО. Си благодаря последен за съвета. Е господин Филчик, заповядайте. Yes, thank you. I would just like... а, искам да кажа, по-скоро да напомня на евродепутатите, че решенията в съвета се вземат от държавите членки, а не от някой друг. И ако държава членка реши да а, подпише и изключи една конвенция, това ще е резултата. Но очевидно още не знаем точно какъв ще е обхвата на присъединяване. Това е на един от въпросите, който трябва да разглеждаме. И още нещо, че словашкото председателство просто продължи работата така както, бе, както се очакваше. Ние никой не насилваме и искам да кажа, че в съвета нито една държава членка не е имала някакъв проблем по отношение на същината на съдържанието на конвенцията. Всички дискусии са концентрираха около компетенциите на съвета, така както са разписани в конвенцията. Никоя делегация не е споделила някакво притеснение по отношение на съдържанието. Благодаря. Нормално е вече. приключвахме. Преводачите си тръгнаха. Благодаря, колеги. Искам да благодаря на комисията ФАМ и на докладчиците и на всички кои, евродепутати, които участваха в обсъждането, на всички, които организираха това важно изслушване по Истанбулската конвенция. Благодаря. Три часа продължават работа и двете комисии. Благодаря.